this one. So, good afternoon. The uh, next item is the Добър ден за втори път. Сега се спираме на препоръката за второ четене на доклад на госпожа Гростет за трансграничните здравни грижи. Госпожо Гростет, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа за 4 минути и ще се запазя е, двете допълнителни минути за край на дискусията. Е, господин е, председател, по-скоро госпожо представител на съвета, господин комисар, вече виждаме изхода от тунела по тази толкова важна за пациентите тема. Ние не можем да продължаваме при тази неясна ситуация, когато е, правото е, се постановява от Европейския съд. Сега директивата поставя ясни правила за мобилността на пациентите на територията на Европейския съюз. Какви здравни грижи можем да получаваме в чужбина, е, възоснова на какви критерии могат да ни се възстановява средствата, е, как се разпределя отговорността между държавата членка, където имате здравно осигуряване и държавата членка, където получавате здравни грижи. Всичко това е включено в директивата. Първо бих искала да благодаря на Белгийското председателство за чудесната работа, която свърши по време на преговорите. Способността и да убеждава партньорите беше отрешаващо значение, защото държа да подчертая, много държави членки не желаяха да има такава директива. Мисля, че това беше липса на отговорност. Освен това, искам да изкажа благодарност на моя приятел и бивш депутат Джон Боуис, е, който е на трибуната. Той като докладчик на първо четене е, също участва в изработването на директивата. Той винаги е воювал за правата на пациентите. Разбира се, благодаря и на комисаря Дали и на колегите докладчици в Сянката, Сянка, които активно подпомогнаха успешния завършък на преговорите. Без тях нищо не би било възможно. За какво всъщност става въпрос? Какъв е залога за пациентите? Напредъка на медицината прави така, е, че е, заболели от каквито и да било болести не може да бъде национално предлагане. Той трябва да може да прекусява граници, за да получава здравни грижи. Това не се участва само за гражданите, които живеят в гранични райони, където понякога е по-близо да отидеш в чужбина. Той ще има повече средства и повече познания в друга държава членка. Е, както за някои лечения, които са високо специализирани. За някои европейци може би ще бъде по-лесно да получат здравни грижи извън страните, където е, имат здравна застраховка, просто защото имат роднини в друга държава членка. Така че потребителите, е, студентите, трудещите се, а сега и пациентите ще имат право на мобилност в Европейския съюз, благодарение на ясни законодателни разпоредби. Естествено, че не става въпрос да насърчаваме какъвто и да било медицински туризъм, защото режимите на здравно осигуряване, тяхната организация и управление си остават от пълната е, и е, безпрекословна отговорност на държавите членки. Е, така че сега пациентите като цяло ще имат право да получават в друга държава членка във всички грижи, които са им необходими, но да им се възстановяват средствата до толкова, доколкото е предвидено това в националното здравно осигуряване може да разпивате една нощ в болница или при е, по-скъпи здравни грижи трябва да има предварително разрешение. Е, тоест, е, трябва да се вземат предвид необходимостта от планиране и инвестиции в държавите членки в техните здравни грижи. При сега отказите трябва да бъдат много ограничени и да бъдат съобщени в кратък списък, за да има правна сигурност на пациентите. Парламента постигна и друг напредък. Всяка държава членка трябва да създаде национални контактни точки, за да информира и ориентира пациентите според неговите потребности. Всяка национална контактна точка трябва да работи като единствено гише и трябва да бъде в мрежа с останалите национални контактни точки. По този начин пациента ще има и ясни е, сведения. Е, защото информацията е, понякога е била основно препятствие. Е, тя е значително подобрена година може да се прибягва и до механизми за компенсации, както е сега за правилника за социално осигуряване. В противен случай пациента трябва първо да си плати и във възможно най-кратки срокове да му се възстановят средствата. И ние успяхме да постигнем, че заболелие от рядко заболяване няма да бъде оставен сам на себе си, а ще може да се обърне към външни експерти за диагностициране на заболяването и по този начин ще има предварително разрешение за грижите. И заключавам, че благодарение на европейското сътрудничество като Европейската мрежа за референции, всеки пациент ще има достъп до високо специализирани здравни грижи, е, като крайната цел е да се сподоли опита е, в диагностицирането и в терапевтиката в интерес на пациентите. Днес можем да кажем, че сме постигнали целта. Още веднъж искам да благодаря на всички колеги и мога да ви кажа, че по този начин се изгражда Европа на здраве здравето чрез тази директива. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much Благодаря ви много. Сега е госпо... госпожа Георги от съвета. Благодаря, господин председател. Госпожо Гростет, уважаеми депутати, позволете да продължа народния си език унгарския. Удовлетворена съм и радвам, че мога да обсъждам правата на пациентите в през граничната медицинска помощ и да участвам в този дебат в парламента. Този момент е много важен. След две години и половина разработка по това досие, най-после стигаме до успешен край. Позволете да благодаря на всички, които допринесоха за постигане на този резултат. А, Испания, Белгия, другите две държави от тройката, които вложиха много усилия за постигане на компромис в съвета. От името на съвета позволете да благодаря на Европейския парламент за отличното сътрудничество и готовно за постигане на компромис. Смятам, че това споразумение ще донесе ползи за пациентите в целия Европейски съюз и представлява стъпка напред по посока на гарантиране правата на пациентите в ЕСЕ. Не бе лесно, но винаги имаше градивен дух и винаги сме се опитвали да намерим компромисно решение – Зная, че тук са водени и вътрешни дискусии в парламента, които не са били лесни. Докладът, по който ще се гласува утре, е резултат от компромиси, постигнати между политическите групи. Затова искам да благодаря на всички онези, допринесли за този компромис. Поздравявам госпожа Гростет на първо място и докладчиците в Сянка, без чието усилия този правен акт не би станал факт. Убедена съм, че този нов правен акт ще създаде баланс между правата на пациентите и задълженията на държавите членки да осигурят здравеопазване. съумяхме да постигнем приемливи решения по редица въпроси. На първо място успяхме да решим въпроса с качеството на здравните грижи намерихме решение за предварителната авторизация и възстановяването на разходите при презгранична медицинска помощ. Освен това, се споразумяхме по отношение на пациентите, страдащи от редки заболявания. В същото време се договорихме и по редица други въпроси, които да обсъдим в съвета. Надявам се, че вече сме постигнали добро сътрудничество между държавите членки и сме намерили решение, което е съобразено с решенията на Съда на Европейските общности. Сега ще е възможно пациентите да използват медицински грижи през граница и ще бъдат изградени национални точки за връзка. Взаимното признаване на предписаните лекарства също е много важно, а също така и решението на държавите членки да си сътрудничат регламент 883 по отношение на системата за социално осигуряване също се спазва и така се създава правна сигурност за пациентите. Държавите членки ще имат задължението да се придържат към принципи, които са затвърдени от трите институции, а именно равнопоставеност, проява на солидарност. съумяхме в същото време да постигнем и напредък по въпроса за по-голяма ефективност при предоставянето на медицински грижи. Унгарското председателство е поело пълен ангажимент а, този правен акт да стане факт. Това, което остава да бъде направено, са последните езикови редакторски намеси и след като това приключи, акта ще бъде публикуван в официален вестник. Благодаря на всички, които дадоха своя принос по този важен въпрос. Господин Дали има думата. Комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожо министр, уважаеми депутати. Нека първо да поздравя парламента за голямото постижение, а именно споразумението по тази директива. Много съм благодарен на докладчика, госпожа Гростет, на докладчиците Сянка, за тяхното ангажиране за защита на правата на пациентите. А също така искам да благодаря на двете предишни председателства, Белгия и Испания, за работата за приключване на това досие. Мисля, че новата директива ще предостави ясни, конкретни правила на пациентите за ползване на услуги в Европа. Ще имаме по-голямо сътрудничество между 27 национални здравни системи. И Днешното постижение въобще не беше лесно. Спомням си миналата година, когато встъпих в служба, хората ми казваха, че преговорите по а, тази директива са в задънена улица. Директивата е добър пример за нуждата от политическо лидерство, от повече кораж, повече смелост, решителност и това, което ние можем да направим за нашите граждани. Смятам, че законодателството не предназначава да оставим Европейския съд да решава. И за... не трябва да стигаме до там, че гражданите в стремежа си да защитят правата си да стигат до съда. А именно ролята на законодателите е да решат как ще се прилагат тези права. Нека да споделя с вас някои мои възгледи върху директивата. Първо, според тази директива ясно е, че всички държави членки трябва да а, дадат на а, своите граждани възможността да получат а, лечение в друга държава. Като едновременно с това се позволи качествено лечение и се намалят сроковете за получаване на такова трябва пациентите да могат да изберат самостоятелно от коя държава шенка и къде искат да получат съответното лечение. Не може да си позволим да имаме такова време за чакане на решението, както сега. Трябва това да става по-бързо и изплащането на разходите да става по-бързо. Трябва много ясно да определим всички тези срокове. Основният напредък на тази директива е, че пациентите ще могат да избират сами а, своето здравно заведение и това ще става възоснова на информацията за качеството и сигурността на услугата, а, която търсят. Комисията ще следи много отблизо как държавите членки прилагат директивата. Второ, директивата ще даде на пациентите повече информация за техните права за трансгранично лечение и е, ще им осигури също така връзка с съответните лица за контакт. И трето, относно качеството на обслужването. Директивата се базира най-вече на отчетност и прозрачност в национално ниво. Тези критерии трябва да бъдат универсални за цяла Европа, най-вече що се отнася до качеството и сигурността. И накрая, трябва да изградим базата за бъдещото европейско сътрудничество относно здравеопазването. Аз съм убеден, че всички държави членки ще ви разберат, че могат само да спечелят, ако си сътрудничат. Става въпрос за принцип на солидарност в Европа и разчитаме на, европе... на държавите членки да започнат сътрудничество в конкретни области, като така наречената електронно здраве и e-health и други. Ще има също и референтни центрове, които ще е, правят всичко възможно да се разпространят тази експертиза, тези експертни познания в цяла Европа. Те могат да бъдат само полезни на нашите граждани. Е, господа депутати, дами господа депутати, скорошните дебати всъщност представят е, фундаменталната цел на тази директива, а именно да се подмогнат пациентите за да получават трансгранично лечение като се вземат предвид основните принципи за прозрачност и отчетност на, справ... на здравните системи. И накрая искам да направя следното а, изключение по чисто институционалния аспект на текста. Комисията има някои съмнения, ако се приеме такъв правен акт, че той ще бъде а, имплементиран почти веднага. Но комисията все пак няма да приеме а, акт, който се счита като делегиран акт по член 193 в договор за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Лизе. Благодаря, господин председател, господин комисар. Дами и господа, действително е, това е важен ден е, за пациентите в Европа. Те е, имат право на лечение в чужда страна и Европейския съд потвърди това. Много пациенти не успяха да транспонират правата си, поради това се обърнаха към съда и всеки конкретен случай беше решаван по-отделно. Това е ужасно, защото става въпрос за слаби и болни хора, който може да умре, докато съда реши. И за това беше, затова е крайно време да осветлим съдебните решения. Това за самите пациенти вече съществуваше някаква съдебна практика. Госпожа Гростет е, изясни е, как стои въпроса е, с националните контактни точки, Европейската референтна мрежа и така нататък. Има страни, където може да се каже, че има съдебна практика за пациентите е, аз е, искам да посветя 15-те секунди, които ми остават, за да благодаря на докладчика, е, господин Далис, Дали и на господин Боуис, който е на трибунта тук и който е баща на тази директива. Искам да му благодаря и да го поздравя. Благодаря ви. Госпожа Рот Берент има думата. Благодаря ви.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 Аз е, е, се надявам това законодателство да бъде излишно и на пациентите да им ни се налага е, да го ползват. Тоест, възможно най-бързо да получават здравни грижи или там, където са се родили, или там, където живеят постоянно. Нека да престанем с тези жестикулации. Това означава, че държавите членки не са признали това, което дължат на гражданите си качествени и бързи грижи. Те предпочитат да инвестират в други области, вместо в това, което пряко засяга гражданите им и това е просто драматично ако трябва е, един ден да прилагаме това законодателство, е, тогава искам все пак да поздравя госпожа Гростет за това, което те са направили. Ние постигнахме голям напредък. Примерно, радките заболя... заболявания, които сега са в сърцето на дискусията, е, тези е, пациенти винаги се избутват на страна, винаги се пренебрегват, защото лечението им е деликатно. Винаги обаче трябва да има има е, място, където човек да може да получи информация. Това дори не съществуваше. Сега говорим за е, Европейска мрежа от референции. Е, поне ще има мрежа от, е, до, за обмен на добри практики, за възможно най-добри стандарти и така нататък. Е, е, сега говорим за амбулаторни грижи. Разбира се, има е, е, неща, които ни тревожат. Има неща, е, които ни безпокоят, като, например, предварителното разрешение. Разбира се, е, искаме е, държавите да признаят основни неща, но е, се надявам, че чрез добро сътрудничество ще постигнем добри резултати. Мисля, че е, общата ни грижа е, в и здравните грижи на всяка страна да бъдат достатъчно добри, за да може да не се налага да се ходи в чужбина. А, е, днеска а, а, това е пример. Се надявам, когато системите станат по-прозрачни, е, ще улесни много пациентите. Тази прозрачност ще даде възможност на държавите членки да постигнат някакво ниво. Знам, че това няма да се хареса на всички, но поне се надявам, че ако не отговаряме на потребностите на нашите граждани, не сме достойни за този съюз. Благодаря на господин Дали и на екипа му, е, които работиха много по законодателство, които винаги е, са били близки до парламента. Благодаря на господин Болуис, е, който е баща на този закон през нашия мандат. И искам да благодаря и на Белгийското председателство, ние им благодарихме достатъчно. Те направиха много, е, за да постигнем това. Е, като е, гледаме какви фусцили са някои държави членки, трябва да ги поздравим. Благодаря ви много. Thank you very much. I'm sorry, I can now see Mr. Burris, and uh, he's very welcome back. Благодаря, не виждам. Госпожа Първанова има думата. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Господин комисар, скъпи колеги, връщаме се 4 години назад, когато започнахме кампанията Европа за пациентите и приветствам споразумението, постигнато през декември със съвета. На първо място нека поздравя докладчика госпожа Гростет за отличната работа, която свърши и за постигнатото и господин Бори, който всъщност е баща на тази инициатива. Държавите останаха твърдо на своите позиции в а, а, разговорите с а, парламента за постигане на ясна законодателна рамка за презгранична медицинска помощ за пациентите. Това е една малка стъпка, но тя е голямо постижение за пациентите в Европа. Ще бъдат укрепени техните правила, ще се обърне внимание на потребностите им и качеството и безопасността на медицинските грижи. Обеден съм, че Европейският парламент ще постигне и по-амбициозни резултати но е необходимо да а, се въведе системата за предварителното разрешение. Съжалявам, че по време на белгийското председателство организационните въпроси заеха предно място пред правата на пациентите. Но тук в този парламент нека спомена един пример. Качеството и безопасността. Държавите искаха рисковете, свързани с качеството, да бъдат включени като а, критерии, но имаше нежелание и а, неприемане на актуализацията на качеството в тази сфера. Надявам се, че строго ще прилагаме а, правилата и ще има система за наблюдение, за да се прилага директивата по надлежния начин и предвидно разрешение и другите разпоредби да не се превърнат в пречки за пациентите. И в заключение, нека се спра на това, което ме разочарова именно сътрудничеството в областта на електронното, електронните медицински грижи. Първоначалното предложение на комисията бе доста разводнено и бих искала да попитам господин Дали следното. Господин комисар, комисията би ли помислена за едно а, отделно предложение за трансгранично сътрудничество по отношение съвместимостта, оперативната съвместимост на данните и дали това може да стане реалност в Европа? Благодаря, казва председателя. Една и половина минути за а, госпожа Ламбърт. Благодаря, господин председател. Много от присъстващите сигурно си спомнят, че тази тема беше страшно щекотлива на първо четене имаше доста различия в нашите възгледи. От една страна се казваше, че пазарът, свободния пазар ще наделее над здравеопазването, че хората трябва да могат сами да избират къде да отидат да се лекуват и така нататък. И в крайна сметка това, което днес имаме е един приемлив компромис. Така както беше казано, хората, които имат нужда от спешно медицинско лечение, е, вече има подходяща система за, социална, за координация. Тя е, позволява хората да избират къде да отидат да се лекуват и съответно средствата, е, които ще им трябва да бъдат отпускани бързо. Важно е държавите членки да изградят системите за отговаряне на нуждите от лечение на своите пациенти. Сега говорим за теми, свързани с правните е, елементи на предложението. Къде ще бъде отговорността, как ще е, протича, примерно, ще протича съдебните искове, ако има някакви проблеми и така нататък и как ще се осъществяват процедурите от квалифициран медицински персонал. А също така, все пак, имаме добър, приемлив компромис за редките заболявания. Много по-добър, колкото това, което беше предложено на първо четене. Определено трябва да се грижим за здравето на европейските пациенти, но първо трябва да обърнем внимание и на здравето на нашите собствени пациенти в нашите, нашите държави. Благодаря. А сега господин Камброк. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да благодаря както на господин Болис, така и на госпожа а, Гростет. Днес са точно 6 месеца, 16 дни, откакто комисията предложи първия си текст за пациентските права при трансграничното лечение. Тази тема беше част от първоначалната директива за услугите – и сега виждаме, че е било грешка да изключваме здраве, здравните услуги от, от общата директива за услугите. Защото в крайна сметка стана така, че няма свободно движение на пациентите и на услугите от медицинско естество в Европейския съюз. И е, днес здравето, здравеопазването е организирано все още съвсем различно в отделните държави членки. Предложението, което ще гласуваме днес и което аз все пак ще подкрепя, е голям компромис между пациентите, гражданските права от една страна и страховете на държавите членки от друга. И въпреки много от компромиси, наистина това предложение е малка, но значителна стъпка напред. И съм сигурен, че колкото и да е несъвършено то, пациентските права, достъпа до информация, базиращ се на принципа на субсидиарност и изключителните компетенции на държавите членки за организиране на достъпа до здравни услуги, вече е променен. Разбира се, трябва да има предварително разрешение за болнични услуги. Но се надявам, че ще продължим да развиваме и още тази директива за бъдеще и че ще подобрим още повече пациентските права в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожа Лютар. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. А, мисля, че това е нов продукт на пазара, вътрешния пазар на здравните грижи. Този, който има най-много пари, ще бъде е, лекуван там, където може да си плати. Сега, е, колко колеги могат да приемат това? Здравните грижи са основна потребност и трябва да бъдат достъпни за всички. Е, тези, които ще гласуват за този текст утре, смятат, че ще направят услуга на пациентите, но това далеч не е така. Аз лично съм за правата на пациентите, е, но в тази директива е, можем да очакваме отрицателни последици. Ето някой от тях. Е, е, осигурителите ще изпратят пациентите си в чужбина, ако грижите са по-ефтини там докато грижите, е, които са по-рентабилни, ще е, останат в скъпите райони и е, грижите по местопребиваване ще залинеят. Просто ще принудим хората да заминат в чужбина, а тези, които нямат средства и нямат възможност да отидат в чужбина, няма да бъдат лекувани. Така че туризма на грижите, е, който се визира в тази директива, ще се отнася само за богатите. Е, е, колкото до ефтините региони, е, където не се чака дълго време, искам да ви кажа, че искането за лечение просто ще бъде удавено от търсене. Прочетете какво пише във вестника Стандарт от неделя в Белгия. Всеки пациент трябва да има право на качествени грижи близо до дома му, народния му език и близо до семейството семейството му. Аз мисля, че Европейския съюз насърчава грижите в чужбина и ще даде възможност на пазара да се развихри. Тези, които утре ще гласуват за тази директива, все пак трябва да имат предвид това и да понесат последиците от него. Господин Роси, господин Роси, е, скъпи колеги, в началото в директивата имаше елементи, които подлежат на критика, но след дискусия постигнахме балансиран текст, където се е, съобразяваме с е, сигурността и качеството на грижите, принципа на възстановяването на средствата и предварителни разрешения, трансгранично сътрудничество при редки заболявания и електронно, електронно лечение. Целта е да се е, признае правото на здравни грижи на всички пациенти, като се постави на страна здравния туризъм. Е, сега, е, разходите, които ще възникнат поради това, че лечението е в чужбина, трябва да бъдат поети от страните, където пациентът е здравно осигурен. Ние трябва да гарантираме основно ниво на здравни грижи. Е, ние се опитахме да подобрим текста, ние гласувахме за текста и това се отнася и за текстовете за Алцхаймер и други психически заболявания. Е, това са. Е, е, е трябваше да се обединят различните политики в един текст. Но целта е да се постигне по-доброто координиране между държавите членки в интерес на гражданите. Благодаря ви. Господин е, Кшегет има думата за минута и 30. Благодаря ви, госпожи и господа. Държавен секретар по здравеопазване. Аз съм за презграничното здраве и пациентите на, на паци... и правата на пациентите. Пациентите търсят здравни грижи през граница и ние си даваме сметка, че съществува така наречения случай от Люксембург. За съжаление, обаче има огромна разлика между държавите членки на изток и на запад. И тези различия отиват отвъд разликите в економиката. Различни са и възможностите, които съществуват. И следователно Европейската комисия има задача именно да бъдат преодолени тези различия за да бъдат предоставени висококачествени услуги във всяка държава членка. За да стане а, това, трябва да ограничим нуждата на пациентите да търсят а, здравни грижи през граница. Освен това, смятам, че е важно да се съгласуват медицинските становища относно необходимото лечение на различни заболявания. Здравето е нещо, което е дължимо всеки му. Не можем да третираме един пациент в Унгария по различен начин от пациента в Швеция. Господин Фелнер има думата. Благодаря, господин председателю. Смятам, че този а, гласуването ще бъде най-важното гласуване а, за мен от 6 години насам, за мен, откакто съм в парламента. Хората искат да получават здравни грижи на време там, където живеят. Но ако това е невъзможно, е важно да им се осигури възможност, особено когато става дума за въпрос на живот и смърт Срамно е, че не се предвижда свободно движение за хората, които най-много се нуждаят от това, именно пациентите. Така че а, този текст е един компромис. Знае, че колегите в НП биха искали да отидем и по-далеч, но е изключително трудно. Говорим тук за туризъм в областта на медицинските грижи, рухване на здравеопазването и много неща бяха казани. А, и какви разрешения трябва да получат пациентите преди да излезат през граница. Съумяхме да постигнем един добър текст и това стана въпреки становището на шведската левица, например. Вчера бе казано, че трябва да се предвиди предварителното разрешение в Швеция. На... Ние нямаме такова и надявам се в бъдеще то да не бъде въведено, но именно държавите членки и комисията а, трябва да поемат задълженията си по правилното прилагане на текстовете. Затова искам комисията внимателно да следи държавите членки. Благодаря. Господин... Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, госпожо председател, първо нека да изразя удовлетворението си от напредъка по разработването на тази директива, която ще бъде гласивана утре. От години насам е, само Европейския съд се занимава с подобни съдебни процеси, свързани с е, пациентите. Пациентите са се превърнали в най-маргиналните, едва ли не, хора в Европа. И, а, докато всъщност подобни трансгранични грижи представляват само 1% от разходите в Европа. Именно за това се развива един медицински туризъм през изминалите години. За съжаление, той се организира все повече и повече. Господин Парнио, говорите твърде бързо, преводачите не могат да следват, казва председателя. Добре, ще говоря по-бавно, господин председател. Да. Ако един пациент а, а, има средства, ще се опита да отиде да се оперира по-бързо някъде другаде. Но не можем да третираме здравето като стока. Ние всички сме равни в това отношение. Именно за това през миналите три години ние защитавахме принципа за предварителното разрешение за болничните и неболничните грижи. Именно за това поздравявам докладчика госпожа Гростет, а също така социалистическия докладчик Дагма Рокберет и Тяхната работа позволи да напредне много по теми като възвръщането на средствата, които са платени, а също така лечението на редки болести, подсиленото сътрудничество между държавите членки и други. Но господин председател, господин комисар, това не означава, че сме приключили. Трябва да продължим още повече, за да заличим разликите, които все още съществуват в здравеопазванията в Европа. Знам, че всички заедно може да направим така, че да има еднакво лечение еднакво отношение към всички пациенти е, в е, името на благото на пациентите и на нашите европейски граждани. Благодаря. Благодаря, госпожа Люпаж. Господин председател, господин комисар, госпожо министър, това споразумение носи е, допълнително разясняване от юридическа гледна точка, така както каза и колегата. До сега само съда е, съдеше и осъждаше при подобни случаи. А именно за това искам да благодаря на докладчика госпожа Гростет, на докладчиците в Сянка и също така на комисаря Дали. Тези разпоредби подобряват информацията, даване на пациентите, сроковете и цените, които, сроковете за връщане на плащанията и също така намаляват цените. Те засягат също така специфични лечения, представляващи риск за пациентите или други специализирани лечения. Естествено, трябва да се избегне медицинския туризъм а, и да се внимава да не се застрашат различните режими на здравните каси. Разбира се, вярно, може да има риск за неравно лечение, неравно отношение към пациентите. Трябва да внимаваме думата да внимаваме да не, да не би държавите членки да а, внесат някакви финансови ограничения или други, така че всъщност да, да задълбочим съответните различия и да не се накърняват допълнително правата на пациентите. И всичките тези разходи съответно могат да доведат до допълнителни а, не, неравновесия. Ако се говори примерно за възстановяване само на минималната сума или пък на пълното лечение. Това са елементите, които исках да спомена господин председател. А сега господин, Кло, господин Клод Турмес. Дами и господа, сега виждам, че си тук и искам да ви кажа, че подават ясни и прозрачни права и е, когато отида в чужбина, мога да бъда много по-ясен и да няма произвол, както става в много държави членки. И е, гражданите ще разполагат с е, по-качествена информация, особено когато отидат в чужбина. Е, стига, разбира се, директивата да се прилага от правителствата. тази е, директива избегна е, осъществяването на мечтите на комисията, а именно да се отворят границите, за да се подобрят националните здравни грижи. И за това съм е, са гор, горд, за това, че заедно с другите докладчици е, постигнахме баланс, защото ние казахме ясно не на медицинския туризъм, и казахме категорично да на, на качеството на здравните услуги. Но с тази директива не се решава проблема с качеството, е, е, защото в различните държави членки инвестициите ще бъдат различни. Господин Дали, ще се радвам, ако е, вие и комисията, когато получи директивата, ще се съсредоточите повече върху подобрението на социалното осигуряване, което е в основата на възнаграждението на всички. Надявам се е, да окажете натиск върху държавите членки, за да се подобри е, осигуряването по принцип, а не да се отвори вратата към конкуренцията. Е, аз мисля, че е, всъщност бяха взети конкретни стъпки за е, подобряването на правата на пациентите в целия Европейски съюз. Аз с интерес прочетох директивата и нейното приложение ще се отрази пряко на моя законодателен е, район в Уелс. Е, правителство на Великобритания говори по здравните грижи. Все пак е, управлението на здравните грижи е от компетенциите на местните органи за управление. Аз мисля, че това ще се отрази на Уелс, особено при възстановяването установяването и предварителните разрешения ще се решат съобразно е, гъвкавостта, която е предвидена в е, предложението, е, защото трябва пациентите да решат къде да се изберат да се лекуват с предварително разрешение и съответно да се види какво ще бъде възстановяването, така че все пак ще има тежест за здравното осигуряване. Благодарение на работата на настоящите и миналите колеги от парламента и господин Тони Болс, ние правим крачка напред, изясняват се нещата на пациентите, има по-голямо сътрудничество между е, здравните системи в Европейския съюз и трябва в крайна сметка е, да се повишат стандартите и да имат е, избор пациентите. Благодаря, господин председател. Целта на тази директива е съвършенно ясна. Здравните грижи да бъдат либерализирани, като по този начин а, бъдат удовлетворени интересите на различни финансови групи, които да могат да разширят търговията с здравни грижи, а здравните грижи да станат по-скъпи, като една стока, която се търгува на пазара, а пациентите ще бъдат третирани само като потребители. Тази директива ще привнесе неравностойност между а, пациентите в различните държави и ако бъде прията дори и с измененията, които са внесени, ще има много сериозни последици за някои държави, особено за Португалия и нашата национална система за здравеопазване, поради високите економически разходи. Европейският съюз, който ограничава много бюджетите на различните държави, като че ли смята, че няма да има никакви проблеми, бремето за здравеопазването да бъде прехвърлено а, на тези държави след преминаването на а, здравните грижи на изцяло частен принцип. А какво можем да кажем за гаранциите за качеството на здравните грижи, независимо от това, което казаха някои от депутатите? а, няма адекватна защита за това. А, здравните грижи са изключени от директивата за а, услугите. Господин Пашка има думата сега. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да започна като кажа, че съм до някъде разочарован от позицията на Комисията по отношение на презграничните права на пациентите много от добрите изменения на парламента не са прияти. Още на първо четене бяха заложени добри основи за предоставяне на здравни грижи в държавите членки, така щото при обосновани случаи и при спазването на определени правила пациентите да могат да получат медицински грижи в друга държава това а, бе разработено а, и първоначално философията на парламента е съхранена и сега от липса на прозрачност сме преминали към едно достойно решение – а, взема се предвид съдебната практика на Европейския съд, залага се на качеството на здравните грижи за гражданите Европейския съюз, затова трябва да се стремим да прилагаме в ежедневието тази директива колкото се може по-скоро. Госпожа Ронцули има думата. Години отне разработването на този акт и утре най-накрая ще имаме една директива, която ще е надлежна база, предвиждаща възможност на пациентите да получават здравни грижи през граница ще имат достъп до информация и ще бъдат защитени техните прави, права по най-добрия начин, така както сочат решенията на Европейския съд. Така че ще бъде осигурен достъп до е, здравни грижи през граница при наличие на информация – а, като се преодолеят езикови, економически и други проблеми, когато пациентите страдат от тежко заболяване. Що се отнася до болничните грижи, а, пациентите ще трябва да търсят предварителна авторизация, предварително разрешение. А, това ще е необходимо с оглед на стабилността на националните системи. Може би ще можем и по-добре да защитим а, прави, правата на пациентите в държавите членки, за да а, може предварително да се уточнят разходите. Нека подчертая, че съм изключително ентусиазирана от а, този дебат, който според мен а, очерта един общ знаменател. А, именно да бъдат улеснени хиляди пациенти в цяла Европа. Най-после успяхме. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ratsvorsitzende, Herr Kommissar. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, господин комисар, разбирам задачата на политиците, а именно, че трябва да подобрим качеството на здравните грижи. Това е задача и на държавите членки. А именно да се предостави най-добрия достъп до а, здравните грижи, без значение какъв е типа а, а, режим към който е зачислен пациента. Пациентите винаги ще имат нужда понякога да отидат в чужбина да се лекуват. И най-сетне, най-накрая тази директива ни гарантира едно ясно правно, една ясна правна разпоредба в това отношение. Според мен, след толкова дълги преговори, тази директива е успех – но все още има още много усилия, които трябва да дадем относно транспонирането на директивата. Наистина се надявам, че тази директива ще позволи наистина да се напредне по ситуацията и че ще се спазва правилно. Надявам се също да напреднем като цяло не само в лечението, но също така и в превенцията – защото една от основните цели е да имаме най-доброто лечение, но също така то да е на сравнително ниски цени. Благодаря. Госпожа Райс. Оратор няма микрофон. Да, нещата се изясниха. Господин комисар, госпожо министър, на своя ред искам да благодаря и да поздравя докладчика госпожа Гростет. Е, и е, искам да благодаря на нашия колега, е, благодаря на който тази директива е тук. Бих искала, важно е да подчертая важната роля, е, която се изигра от Бългийското председателство, която направи необходимите усилия, за да се постигне до този труден компромис с парламента, но най-вече с някои държави членки, чиято позиция е, беше е, е, доста съпротивителна. Тази директива по трансграничните е, грижи е важна, макар че засяга само 1% от бюджета на здравните грижи, но това е символ, защото това е законно право на всеки гражданин да бъде лекуван в е, чужбина и съответно да получи възстановяване на разходите, като бъде добре информиран. Трябва обаче да се обявят, да има гаранции срещу медицинския туризъм и текста да бъде достатъчно гъвкав, за да се благоприятства е, диагностицирането и лекуването от една страна на границите, особено особено при редки болести. Заключавам, е, това е важна крачка напред, но трябва да продължим да се борим, за да върви напред Европа на здравето, която е близка до всички нас. Е, госпожа ви, благодаря ви. Господин Чимански има думата. Господин председател, господин комисар, госпожо докладчик, няма идеални права, има предимства и недостатъци, но в тази директива е, имаме повече надежди, отколкото страхове. Въпреки е, промени в е, Европа има големи разлики, дори контрасти и това засяга и обсега на здравните грижи. И ясно е, че бедните страни изразяват повече страхове, е, е, защото те е, финансово сега набират средства но всъщност тази директива е шанс и надежда за страните, за които говоря. Правителствата са изправени пред големи предизвикателства, но парадоксално е, че тази директива ще наложи много реформи и вниманието на хората ще види, че не се финансира достатъчно здравните грижи. Това не се дължи само на липса на финансови средства, но и въпрос на политическа воля и е, подробването на основния актив е, за европейския народ. Благодаря ви, че ще подкрепите тази директива, особено с предпазната клауза, която е вид компромис. Ние високо оценяваме е, тази работа. Госпожа Уилс, благодаря ви. Аз е, много бързо е, здравните грижи в Европейския съюз, ако не се освободи движението на хората, ще се превърнат в услуга, като всяка друга услуга. Докато здравните грижи не са услуга и не трябва пациента да става клиент. Е, директива дава възможност на нашите здравноосигурителни системи е, да изпращат в по-ефтина страна е, пациенти, които се нуждаят от лечение. И това може да доведе до огромни разлики между различните страни когато можеш да се е, лекуваш на стотина километра по-ефтино, е, е, в края на краищата изобщо няма да се предлага такова лечение в страната, където пациентът е здравно осигурен. И заради това не трябва да се прилага логиката на пазара би било много жалко. Трябва пациента да получи приоритет. И за това, скъпи колеги, ви питам, в толкова чувствителен отрасъл, искате ли да насърчите туризма на пациентите? Лично аз смятам, че трябва здравните грижи да се оказват в близост до пациента и точно тези грижи трябва да се подобряват. Трябва да има достъп до грижи за всички пациенти и пациентки в Европа. Госпожа Ростбан at drage til et fremmed land, hvis behandlingen er lige så god i hjemlandet. Да, мисля, че е, естествено, че пациента трябва да се лекува както подобава у дома му. Но това, което е на масата сега, е възможно най-доброто, което можехме да постигнем. Е, здравните грижи, системите за здравни грижи не са унищожени. Е, пациентите имат възможност да бъдат лекувани по-добре в чужбина пациентите могат да отидат в чужбина, ако, е, например, е, в съответната страна няма достатъчни познания, за да се лекуват те. Е, това става при много редки заболявания, където се изискват много специфични познания. Трябва ли лечението да се сроточи само в, на няколко места в Европейския съюз за най-редките заболявания? Мисля, че това е нещо хубаво, защото и пациентите ще могат да се възползват от него. Но това не значи, че държавите членки трябва да изнесат зад граница здравните системи. И текста не го казва. Благодаря на господин комисаря Дали и на госпожа Гростет за чудесната й работа. На мисъс Лукачев. Госпожа Лукачевска има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисар. В началото поздравявам докладчика госпожа Гростет, която се нагръби с много трудна задача поради различните становища на държавите членки, а също така и разликите в здравните системи. Постигането на компромис между очакванията и възможностите изисква не само много умения в договарянето и ние си даваме сметка, че предвиденото по тази директива, в която се говори за презгранични и пациентски права, така както ни го представи докладчика, е нещо, което държавите членки очакват, особено в тези страни, в които има достъп, има ограничен достъп до специалисти и ние успяхме именно поради компромиса и постигнахме съгласие и с държавите, които предварително го блокираха. Предвиждащ се права на пациентите да търсят здравни грижи в други страни, да им бъдат възстановени тези средства. Набляга се на правата на пациентите, не на финансовите възможности. Това ще окаже положително влияние не само на здравето на пациентите, но и ще подобри здравните системи в някои от държавите членки. Следва да подчертаем, че тази директива а, набляга на а, изконното право на пациентите и преодоляване на разликите в качеството на услугите в държавите членки. А, благодаря, господин Родиригес има думата. Благодаря, господин председател. Смятам, че е редно да отдадем дължимото на госпожа Гростет за това, което успя да постигне. Общественото здраве стои в центъра на това предложение. Директивата ще гарантира пациентите да се радват на свободата да получават здравни грижи там, където те са им необходими. А, Държавите и здравните им системи ще трябва да работят заедно, но сме направили сериозна стъпка напред. И за да има равнопоставеност между държавите, гражданите на различните държави трябва да имат правото да търсят здравни грижи в различни държави. Необходимо е също така да се гарантира и сигурност на здравните грижи, а не само свобода на движение. Благодаря. Господин Оски. Господин Оски. Děkuji vám, pane eh, předsedo, dámy a pánové. Eh, kdo z vás je déle v tomto Evropském parlamentu? Уважаеми дами и господа, тези, които са от повече време тук, сигурно си спомнят как беше а, как бяха нещата преди. Първо имахме доклада на госпожа Гебхард, която трябваше да позволи свободно движение на услугите в Европейския съюз. Споразумяхме се по едната част, после решихме, че а, за здравните услуги имаме нужда от специално отделно решение. И когато в крайна сметка имахме решението на комисията, свободното движение на услугите, на здравните услуги, беше извадено от текста. И в крайна сметка се казваше само че а, пациентите имат право да, а, да се движат свободно в Европейския съюз в търсене на подходяща здравна услуга, но нищо повече. Но нека да ви кажа, че а, днес едва ли не говорим, Европейския съюз е всъщност съюз само на знамена и думи, а не толкова на истински права. Никой не говори за цените и така нататък. Този текст, който имаме тук, не е точно това, което искахме, но това е стъпка в правилната посока. Искам да благодаря на докладчика все пак. Благодаря за господин Шнелхарт. Благодаря, господин председател. Радвам се за най-сетне появяването на тази директива. Мисля, че тук трябва да благодарим първо на госпожа докладчика, както и на преговарящите също така и на Белгийското председателство за постигнатия удовлетворителен резултат. Радвам се, че правата на държавите членки е евентуално да поискат ограничаване на лечение в чужбина също се е включено в текста. Не така беше преди. Е, надявам се, че сега вече имаме наистина подходяща база за взимане на решения която да гарантира сигурността при а, терапевтичните прегледи. Тук мисля, разбира се, за 60-те хиляди души, които очакват органи и които са на списъка, с тези, които имат нужда от трансплантация. Да, вярно е, че вече имаме директива за трансплантацията на органи, но тук става въпрос за нещо съвсем друго. Трябва да намалим времето за чакане, да помогнем на тези хора. Мисля също така и за 30 е, хиляди болни от редки болести, и които имат нужда от много специфични грижи и евентуално в чужбина. Но не мисля, че с тази директива ще е, подсилим условията за, тер... за медицински туризъм. Така че това, което левицата казва, е преувеличено. Благодаря. Благодаря, госпожа Естрела. Благодаря, господин председател. А, аз искам да благодаря на всички колеги, госпожа Лолис, Гростет, за работата, която свършиха. Искам да отдам дължимото на напредъка, който се постигна. Сега има повече гаранции за сигурността и качеството на здравните грижи. Въпреки, че формулировката беше подобрена, ние се надяваме все пак да отидем по-напред в гарантирането на по-добро качество. Повечето пациенти, особено тези, които са в по-бедни обществени слоеве, не искат да се лекуват в чужбина. Има езикови бариери, няма подкрепа от близки, е, докато по-заможните е, нямат тези бариери и затова се страхувам, че е, там, е, където е, здравните грижи са безплатни, новото законодателство може да насърчи намаляване на инвестициите в националните здравни системи и да се насърчава пазара за богатите. Аз мисля, че е, трябва целта ни да бъде намаляване на здравните неравенства. Госпожа Магинес има думата. Благодари, господин председател. Както останалите, аз приветствам тази дискусия и, тази, и това решение, обаче съм внимателна спрямо някои страни. Аз мисля, че е, не трябва, е, е, трябва да знаем, че все още много неща трябва да обсъждаме, докато се приложи тази работа. Искам съвсем накратко е, да цитирам цитирам думите на комисаря, ясно е, че всички държави членки трябва да инвестират в дома си и да оказват здравни грижи за гражданите им. Обаче не виждам това в споразумението. Хубаво е това послание да се обсъди към е, държавите членки, особено към някои страни, където има дълги списъци очакащи. Това очакваме ние в Ирландия. Трябва да има повече здравни грижи на дома. Има протести, безкрайни протести за това, че се затварят места местни болници и местни здравни услуги. Искам да кажа, че тази директива ще работи само ако принуждава държавите членки и тези оказват здравни грижи да видят какви грижи оказват у дома и да оказват грижи на тези, които са необходими. Така или иначе те трябва да плащат. Ако нашите граждани получат правата, които, трябва, които им се дават по тази директива. В заключение, хората вече имат право да пътуват за транспорт трансгранични грижи по, регу, по регламента 823. Всъщност може много повече пациенти да пътуват зад граница. Нека да се надяваме, че няма да им се налага да прекусяват граница. Ако все пак, ако им се наложи, нека това да бъде свободно и не за всякакъв вид грижи. Госпожа Херцог. Господин председател, искам да приветствам унгарското председателство. Най-напред ще кажа, че това е една много специална директива и беше правилно да се отдели от директивата за услугите. Приветствам и докладчика, и докладчика в сянка. Важно е да не подставяме под въпрос задължението на държавите членки да осигуряват качествени услуги. Те имат такова задължение спрямо гражданите си. Тази директива не е за богатите. Тя е директива, която предвижда качествени здравни услуги за редки заболявания. Освен това, тя предвижда по-добро освояване на наличните а, условия, като например а, термалните води, които могат да бъдат използвани за лечение на хора из цяла Европа. Важно е да предприемем тази стъпка напред, за да могат пациентите в Европейския съюз да разберат, че тя наистина е за тях. Думата има господин Каза. Благодаря, господин председател. Много от нас а, приемат здравето си за някаква даденост, когато се чувстваме добре и не ни е нужно лечение. Но когато ни се влуши състоянието, ние разбираме колко е важно да сме в добро здраве и колко е важно здравните системи да са качествени а, системи, които трябва да са добри и ефективни. И гражданите на Европейския съюз имат достъп до здравните системи в различни държави, ако не могат да бъдат лекувани в собствените си страни. Не бива да забравяме, че този избор а, трябва да е на последно място след решенията, след решенията защото е непрактичен и скъп. Така че а, това се прави само в крайен случай, но когато няма избор, трябва да ограничим бюрократичните пречки и да осигурим достъп и да гарантираме безопасността. Държавите членки трябва да закрилят своите системи от натиска, който може да им бъде оказан през граница от притока на пациенти. Затова е необходимо да има и предварително разрешение или авторизация. А, сега правилата, които се прилагат, не са съвършено ясни и бихме могли да намерим по-добро решение, за да може Европа да осигурява най-качествените услуги на своите граждани. Госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател. Облегчение за мен е, че най-накрая постигнахме политическо споразумение по правата на пациентите при трансграничните здравни услуги нещо, което до сега беше разисквано само в Европейския съд. Този компромис е, днес е, всъщност е, представя условията за възстановяване на средства на пациентите, нещо по което говорим от 7 години. Искам да благодаря на госпожа Кростета, също така и на господин Боуис за спечелената битка. И също така за прилагането на тези права. Мисля, че по този начин всички редки заболявания ще бъдат е, по-лесно лечими за всички наши граждани. Това е, е голяма амбиция но в моя живот и се радвам да я видя осъществена. Разбира се, ще има още много работа, например така нареченото електронно здравеопазване и други, но те първо ще работим на тях. Благодаря. Благодаря, господин Стоян. Благодаря, господин председател. Първо, нека да поздравя а, за госпожа докладчика, също така и унгарското председателство за извършената работа. Днес определено има защо да се поздравим за постигнатото. Както знаете, Румъния е част от страните, които имат известни резерви спрямо компромисите, които бяха постигнати в съвета. Тези резерви не представляват всъщност противопоставяне на Румъния спрямо трансграничното здравеопазване, но просто изразяват загрижеността на румънското правителство относно финансовата устойчивост при трансграничните измерения. Защото, както предполагам знаете, има много държави членки, които имат сравнително нисък национален доход. Трябва да помислим как да ограничим рисковете в такъв случай. И аз лично вярвам, че реформата на медицинските услуги в държавите членки е много важна и е, именно за това считам, че Европейската комисия трябва да бъде по-ангажирана е, за относно реформите на тези медицински системи. Благодаря, госпожа Клас. Благодаря. Мобилността на пациентите се осигурява с този текст. Това ще ни позволи да защитаваме интересите на нашите пациенти. Колегата Боуис е бащата, така да се каже, на текста, но не бива да забравяме и ангажираността на Франсуаз Гростет. Ще продължим да разискваме тази насока. Постигнахме вече споразумение, т.е. излязохме, така да се каже, на магистралата и сега ще вървим много по-бързо, защото сме поставили много стабилни основи. Имаме държави членки с напълно различни медицински режими, с различни структури в областта и с различни здравни каси. за сега, както знаете, ни трябва споразумение, ни трябва предварително разрешение при болнични грижи в чужбина. Това е много важен елемент и вече е постигнат и е, съответно трябва да се подсилят и отговорностите. Всички наши граждани трябва да имат достъп до здравните грижи, които се предлагат от другите държави членки. Постигнахме значителен напредък също в лечението на редките болести. Разбира се, че държавите членки имат различни техники и не винаги достатъчно напреднали за да лекуват редките болести. Затова пациентите трябва да имат възможност да отидат в държава, където по-добре могат да бъдат лекувани тези редки болести. Разбира се, в случаите като граничните региони, например между Франция и Германия, това да може да се лекува от другата страна на границата, ако това е по-близо, е разбира се много важно. Благодаря. Господин председател, колеги, тази директива ще гарантира всички в Европейския съюз да имат достъп до здравни грижи. Това са права на пациентите, които са признати от Европейския съд. Те ще могат да упражняват своите права през граница и ще имат право да им бъдат възстановявани разходите. По този начин ще укрепим солидарността между гражданите в Европа, ще съкратим списъци с чакащи за лечение, ще има стимули за изследователска работа. Това е наш приоритет и това е една директива, която е значима за всички граждани на Европейския съюз, които ще бъдат третирани равнопоставено. Тези, които са най-добре информирани, ще могат да извлекат полза от тази директива. Не можем да а, останем извън тази област на развитие, трябва да приемем директивата, за да могат всички граждани на Европа да получат достъп до здравни грижи. Приветстваме а, госпожа Гростет с чудесно свършената работа. Искам да кажа сега, че започваме с въпроси от залата. Имаме 17 души, които са заявили желание. Като имаме предвид колко е важна тази мярка, ще дам възможност на всички да се изкажат, но моля да спазвате едноминутното ограничение, иначе ще ви изключа микрофоните. Благодаря на госпожа Гростет, на всички докладчици в Сянка за търпението. Европейския парламент ги слуша. Господин Сого, една минута. Правата на пациентите е, е, са е, безкрайни опашки, липса на, на специалисти и така нататък. Това е целта на тази директива. Ние разбираме проблемите и грижите на страни, които не могат да похарчат много пари по здравни грижи. Някои. микрофона изчезна. Carry on. Ha igennel szavazunk, újabb óriási erőfeszítést kérünk a... Ако гласуваме за, всъщност ние искаме най-бедните страни от Европейския съюз да направят е, нови усилия. Ние не подробваме правата на пациентите в е, тези страни. Аз е, горещо се надявам да намерим решения, които ще е, е, дадат е, възможност да разрешим тези проблеми. В моята страна лечението на зъби и други форми на здравни грижи са конкурентоспособни. Благодаря ви. Аз съм дълбоко обезпокоен от това, е, че трябва да има регулиране, за това, е, че трябва да има е, дисциплина или криминални дела срещу някои професионалисти. И искам да ви кажа за казус на един лицет, който беше убит, защото е получил 10 пъти по-силни обезболяващи. И е, това беше в Великобритания. И е, съответно имаше и лекар, който беше убит е, за това, че дава инжекции и който работи в спешно отделение, въпреки, че това показва, че трябва европейските закони, те дават за да се съпоставя практиката на лекарите и за това питам комисията Госпожа Морва. Е, е, господин председател, аз искам да попитам представителите на унгарското председателство и на съвета и да се възползват от тази възможност от 6 месеца унгарско председателство. Е, за да осветлят някои специфични грижи и проблеми на бившите комунистически държави членки. Е, защото е, когато говорим за здравни грижи и здравни услуги навсякъде в Европейския съюз през граница, не трябва да забравяме, че в Унгария, например, един лекар работи за толкова, колкото работи и медицинска сестра, която получава 2500, 250 евро. И всъщност няма ли да бъде неморално да се радваме на нещо? Прекъсната микрофона. Следващият оратор има думата. Госпожа Овия, имате думата, госпожа. Една минута. Благодаря, господин председател. А, не очаквах а, сега да ми дадете думата. Извинете, за това не видях. А, сега вече предприемаме много важна стъпка напред. А, но това, което ме смущава, е, че се изразиха съмнения относно медицинския туризъм. Това означава, че тези хора се тревожат за жизнения си стандарт. Хората се страхуват, че много пациенти ще дойдат от други държави и че ще има дълги опашки. Не, няма защо да се страхувате от това. Това, което ще се изплати, всъщност ще бъде направен в зависимост от стандартите на държавата и от която идват тези пациенти. Благодаря. Следващият разговор, Благодаря, господин председател. Вярно, това е от голямо значение. Постигнато тук е от голямо значение, но то ще има много големи последствия върху цялата система. И а, като цяло резултатите ще бъдат а, значителни. Именно за това трябва да имаме много ясна и силна директива. Предизвикателството пред нас беше да защитим е, интегрираността, целостта на тази система и да позволим на държавите членки да а, държат контрола над бюджетните изисквания, е, свързани с клаузата за предварителното разрешение електронното здравеопазване също се а, базираше на повече гъвкавост. Именно за това ние тук все пак имаме една, един добър, добър текст, който ще даде повече автономия на системата и ще позволи още по-добри услуги. Именно за това поздравявам докладчика Кростет и Джон Боуис. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председателю. Давате ми възможност да се изкажа. Ще спазя едноминутното ограничение. Дебата бе много интересен, много образователен, особено след като Европейският съюз приоритизира пациентите, независимо дали са богати или бедни. И предвижда изграждането на услуги на едно гише. Това е изключително важно. Тази директива обаче ще принуди всяка държава членка да осигури качествени здравни услуги на всички пациенти. И бих искал в заключение да кажа, че нивото на здравните грижи е изключително важно и трябва да се върнем на тази тема. Една минута, господин Табаджи. Благодаря. Комисарио Дали, държавен секретар Дьори Поздравявам госпожа Гростет за този доклад. Искам да се спра на четири точки. На първо място, много е важно да бъдат изградени националните точки за а, връзка, за да се предоставя информация на пациентите, да се знае кога трябва предварително разрешение за определени редки болести, но трябва основното правило да се спазва именно пациентите да не плащат предварително предварително. Това е много важно за Унгария и държавите в Централна Европа, а също така и онези, които са в погранични райони, като примерно границата с, Австра... с Австрия, с Словакия. Държавните граници, езиковите граници не съвпадат често и там има много потенциал в здравната система и няма езикови бариери. Следващия. Господин председател, достъпът за презгранични здравни грижи е основна предпоставка, за да могат пациентите да получат най-добри грижи. И, и чрез ясни правила това може да стане. Необходимо е да подкрепяме правата на пациентите, като им предоставяме информация и като съдействаме за сътрудничеството между държавите членки. Важно е да можем да гарантираме предоставянето на информация за презграничните здравни грижи. Подобни програми могат да осигурят информация на пациентите и да улеснят ползването на системата, която да не бъде а, чието правила да не бъдат а, изкривявани. Смятаме, че като насърчаваме ефективността на системите през а, граница, ние бихме могли да приложим тази директива по най-добрия начин. taip pat sveikinu visus pranešėjus šio svarbaus dokumento sukūrimo proga. Ir šiuo metu žmonėms. Благодаря. Искам да поздравя всички оратори, които участваха в изготвянето на този важен документ. В много страни хората се сблъскват с неясноти не им е ясно как могат да получат здравни грижи в друга държава членка и кой е отговорен за клиничните грижи след това лечение. В някои държави членки се издават медицински рецепти, които не се признават в други държави членки. И е много важно да има достъп до информация. Научният напредък не е един и същи във всички държави членки. Новата система би помогнала да се използват предимствата на единния пазар. Така положително могат да бъдат повлияни а, е, системите на много държави членки. Благодаря, господин Яколино. Grazie Presidente, questo provvedimento è sicuramente un provvedimento organico. Благодаря, господин председател. Това е много важна много важна разпоредба. Възможността пациентите да имат свобода на избор. Нещо, което е свързано и с свободата на движение и е основна характеристика на Европейския съюз тази мобилност вече е призната за някои заболявания и е, за заболявания, които са изключително специфични и при които е необходима бърза реакция. Това е част от правото на здраве. Системата на здравеопазването все повече се електронизира и се надявам, че скоро ще видим и европейски тип акредитация. Благодаря госпожа Синалова. Уважаеми колеги, целта на този компромис, обхващащ тази директива, цели да създаде правна сигурност за пациентите, в цяла Европа пациенти, които имат нужда от здравни грижи. Също така виждаме, че разходите са различни и различни са и средствата, които отпускат самите държави на пациентите, за да може да се извърши определен вид лечение. Ето защо възникват е, рискове, свързани с тази директива. Създава се риск за туризъм, за здравен туризъм. Въпреки това, смятам, че положителните страни са повече от отрицателните е, в тази директива. Благодаря. Следващия оратор има думата. No la veo en el pleno. Tiene la palabra el señor Mikolasik. Господин Николашик. Е, Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, е, искам да поздравя е, нашата колега и докладчика, който допринесе изготвянето на тази директива. Тази директива ще има отражение върху здравеопазването в международен мащаб тъй като до досегашното законодателство не беше достатъчно и ясно, особено в случаите на редки заболявания. Аз съм доволен, че тази директива съдържа специални разпоредби за такива а, рядко срещани болести. Това е законодателство, което трябва да послужи на всички, които имат нужда от него, а не на всички, които само на тези, които могат да си го позволят. Това ще доведе до по-голяма мобилност на пациентите в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Достъпът до презгранично здравеопазване в Европа до сега бе обект на редица ограничения, предълги е, списъци на чакащи пациенти, сложна система на възстановяване на разходите, трудности за пациентите да установят кой е отговорен за следоперативното лечение. И сега правим важна стъпка напред. Е, изяснява се в значителна степен администрацията на това здравеопазване, повишава се сътрудничеството между държавите членки, повишава се качеството и безопасността за пациентите. Пациентите вече ще могат да се информират за наличните здравни е, услуги, които могат да ползват други държави членки, е, как могат да подадат жалби и оплаквания и всичко това е, вече не зависи от е, платежоспособността на пациента, а от правото му на информиран избор. Госпожа Арконайте. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчицата и всички допринесли за този много важен документ. Пътят наистина бе дълъг до постигнатия днес компромис. Имаше редица скептици предвид различната себестойност на медицинските услуги, предвид опасността от така наречения здравен или медицински туризъм, но директивата според мен предвижда редица гаранции срещу подобни злоупотреби. Далеч по-важно е, че пациентите ще могат да се придвижват през Европейския съюз и да ползват здравни медицински услуги безплатно. Това е най-важното. И остава единствената голяма преграда, която е езиковата, информационната, поради което са необходими е, източници на информация. Само хармонизирайки усилията си, бихме постигнали добър резултат. Благодаря, господин Арсенис има Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Става дума за директива, която наистина се насочва към въпроса за достъп до здравеопазване в чужбин. Такъв достъп вече е на лице, но директивата хармонизира условията. И аз съм съгласен с колегите, които твърдят, че медицинските услуги, които се предоставят, трябва да бъдат висококачествени и гражданите трябва да имат достъп до тях у дома. Понякога обаче се налага пациента да пътува в чужбина, особено за е, лекуването на редки заболявания. Удовлетворен съм от това, че в директивата е, специално се уреждат медицинските услуги в балнеоложките центрове – много, много положителна стъпка напред е това, тъй като с не особено големи ресурси ще може да се помогне на пациентите без да се е, подронва устойчивостта на здравноосигурителните фондове. Госпожа Карвалия има думата. Господин председател, господин комисар, господин министр, министр, в тази директива се оточнява достъпа до здравеопазването в трансграничен план. Целта е да има безопасност и качество. За това се изисква сътрудничество между държавите членки, като същевременно се зачитат е, техните, техния суверенитет и компетенции. Целта е да се осигури солидарност. Това е добре за пациентите, особено за тези, които страдат от редки или сложни заболявания, защото така те ще имат достъп до центрове, които специализират в тяхното заболяване. Това е още един пример за това как Европа може да работи и за гражданите. Благодаря много отново на комисията, на съвета и на нашата колега госпожа Гростет, която направи тази директива реалност. Благодаря госпожа Карвайо. Последния оратор в списъка за спонтанните изказвания е госпожа Пападопол. Господин председател, трансграничното здравеопазване е много важно и директивата, която обсъждаме сега, създава необходимите условия за достъп до здравеопазване в други страни. Вече хората могат да търсят специализирано лечение и информация от, от точките за информация. Директивата е на европейско равнище и това ще създаде нови предизвикателства и натиск за модернизиране на системите на здравеопазване в различните държави членки. Ще се наложи да се задълбочи контакта между 27-те държави членки и техните системи. Целта ни е да се обменя добра практика, да се наречи, насърчи електронното здравеопазване и да се подобри качеството на работата. Председателят, благодаря много. С това приключваме спонтанните изказвания. която започна от председателството на предишния председател. И сега давам думата на господин Дали. Благодаря много, господин председател господа депутати, господин министър, нека отново да поздравя Европейския парламент е, за постигнатите резултати по отношение на тази директива. Много се радвам, че директивата се приема. Трябва да кажа, че не мога да се съглася с е, твърдението, че тази инициатива ще насърчи туризма с цел лечение. Напротив, това е, е една директива, която дава възможност на гражданите да се лекуват, без да трябва да се борят с е, тежки бюрократични системи. Тази директива дава много нови възможности на пациентите и така подпомага здравеопазването в Европа. Съгласен съм с е, госпожа Магинес и госпожа Род Берен за това, че тази директива трябва да е насърчение държавите членки да инвестират в своите системи на здравеопазване, защото както многократно казвам във връзка с тази директива, нашата цел не е да превърнем гражданите си в номади. Напротив, целта ни е да направим така, че те да могат да получават отлично лечение в своята родна страна тази директива правим една крачка напред. Но в тази връзка искам да спомена, че има и какво ще да се направи във връзка с въпроса на госпожа Първанова за евентуалните предложения, които се занимават с оперативната съвместимост е, трябва да кажа, че тя е отрешаващо значение, за да може и тази директива да може да се приложи. Защото не виждам как ще приложим тази директива достатъчно добре, ако няма действителна е, оперативна е, съвместимост между системите на здравеопазването в техните електронни формати. Това ще е отрешаващо значение за подобряването на качеството на здравеопазването. Очаквам с нетърпение прилагането на тази директива в държавите членки в целия Европейски съюз. Остава още много работа и на европейско и на национално равнище, за да може сътрудничеството между системите на здравеопазване в Европа да стане действителност. Можете да разчитате на мен, че ще се посветя на това. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Давам думата на госпожа Гъри, която приветстваме в пленарната зала като представител на председателството. Уважаеми колеги, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин комисар, уважаеми господин докладчик, това беше една много полезна дискусия, защото тя обхвана всички важни теми, които а, бяха обсъждани а, и в а, съвета, и в а, парламента, и тези дискусии а, бяха сложни. Сега тази директива ще създаде един по-прозрачен режим в полза на, на европейските граждани. Тази тема ще бъде включена и утре по време на обсъждането на програмата на унгарското председателство и тази, тази тема ще се занимаем в рамките на, нашите пред, на нашето председателство. Господин Дали каза, че а, законодателството не е а, перфектно и има още неща, които могат да се направят в тази посока. Разбира се, ние ще работим за та, постигането на тази цел. Това беше една а, много умна стъпка от наша гледна точка да подходим при изграждането на законодателство от гледна точка на нуждите на пациентите. Това е един по-добър подход, като се има предвид свободното движение на пациентите, така че да се постигне целта за по-добро здравно обслужване на пациентите. Важно е а, да се засили и правото на избор, да има еднакъв достъп до здравните услуги, да има равнопоставен достъп до всички здравни заведения. Директивата ще бъде прията по време на унгарското председателство, въпреки че тя няма да е наша заслуга. Заслугата е на Белгия, на Испания и на вас, членове на Европейския парламент. И смятам, че вие може да сте горди, че това законодателство ще е в полза на всички европейски граждани. Благодаря, каза председателя. Сега даваме думата на госпожа Гростет, нашия докладчик. Э, Възползвам се от възможността да поздравя докладчицата за отличната э, работа, която извърши и тя и докладчиците в сянка от различните групи. Материята е крайно е, деликатна и аз държа да е, огласим е, тази своя работа максимално широко, защото тя наистина е в пряк интерес на всички граждани от 27-те държави членки. Госпожа Гростет, благодаря господин председател. Аз изцяло споделям вашата гледна точка вашето становище. Най-напред бих искал да благодаря на множеството колеги и депутати, които се включиха в дебата в подкрепа на директивата. Също така бих искала да благодаря на докладчиците всяка сянка от всяка политическа група, които в значителна степен допринесаха за това. Виждам Дагмар Отбере, но, но и всички, не мога да спомена всички. Благодаря им най-сърдечно за активното участие, защото благодарение на него е, постигнахме политическото съгласие на 21 декември със съвета и можем да се поздравим с успеха от на колегите, които изразиха известни резерви, що се отнася, между другото, до медицинския туризъм, аз казвам не, не. Ние е, е сме се погрижили за това. В директивата има е, предпазна клауза на разположение на държавите членки, така че те да могат да управляват и планират е, своите медицински грижи, здравната си инфраструктура, тъкмо за да се избегне медицинския туризъм. На онези, според които директивата не е достатъчно амбициозна, аз бих казала, прави сте. Съгласна съм с вас, аз също бих искала да отидем и по-далеч, но все пак нека си даваме сметка, че сме още на първите етапи от тази работа. И аз ви е, е, благодаря тук на е, комисаря Дали и смятам, че той е съгласен с мен. Той, между другото, много ни помогна в работата. Всички желаем транспонирането на директивата в срок от 30 месеца от тук нататък да се в, е, е, да стане в максимално добри условия. И трябва всички да проявим бдителност, защото тази директива на практика да бъде щит на правата на пациентите. И в заключение, утре гласуването е изключително важно. Очаквам от вас да се поздравим с голям успех по тази директива, тъй като този успех ние ще можем да поднесем на е, своите съграждани, на пациентите, признавайки им правото на висококачествено здравеопазване. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гростет. Закривам дебата. Гласуването ще се проведе утре на обяд. Следващата точка от е, дневния ред. Общи разисквания, болестта Алцхаймер и инхалатори за астма.